Okay, dear colleagues. Е, уважаеми колеги. Добре дошли. Да започнем заседанието с приемането на дневния ред. Дневния ред е прият. Благодаря. Приемане на протокола на заседанията от 26 май и от 15 и 16 юли тази година по, по, по протокола от предишните. Благодаря, господин председател. Бележка и корекция искам да внеса. Става дума за протокола на заседанието от 26 май, точка 5, гласуване, структурни мерки за укрепване устойчивостта на кредитните институции е посочено 29, 32 гласа против, без въздържали се. Госпожа Питика заяви чрез секретарията, че устройството и не е функционирало и е също е гласувала за така че става 30 на 30 гласа и в двата случая се отхвърля при предложението, но е хубаво да бъдем коректни. Имаме е, правила, които изискват да бъдем коректни. Просто исках да отбележа това. А... Yeah, yeah, no, I, I can, unless you have to tell me something, I reply. Uh... Да, да отговоря, освен ако не искате да добавите. Да, получих е, писмото на госпожа Петикайлен. Можем да вземем за сведение и да приложим към протокола, но разбира се, е, резултатите от гласуването не могат да бъдат променени с задна дата. Доколкото разбирам, гласът на госпожа Петикайнен е бил записан. Е, вероятно имала някаква техническа грешка или неизправност, но е гласувано по електронен път и броя на гласувалите включва гласа на госпожа Петикайнен. Не можем, разбира се, да проверяваме кой как е гласувал, но казах ви, ще упоменем в протокола това писмо на госпожа Петикайнен, ще го имаме за сведение, но аз бих подходил крайно предпазливо към всяка промяна на резултатите от едно гласуване. Още повече в случая резултатът не се променя е, по един или друг начин. Нали, трябва да, да, да се спазват е, действащите правила. Въпросът е от, е, да, от юридически характер. Да, заповядайте, Елиза. Да, тът, точно по същия въпрос аз присъствах по време на това гласуване и не помня да е правено някакво съобщение по този повод. Е, примерно апаратът за гласуване е в неизправност или нещо подобно. Е, тогава нищо не се каза и е, аз не мога да не подкрепя вашето решение. Не бива да допускаме такава нееднообразност на подхода ни. Да, добре, аз ще, ще проверя е, точно каква е процедурата. Е, за сега ще отложим приемането на този протокол, евентуално за утре. А сега, преди да пристъпим към трета, четвърта и пета точки от дневния ни ред, е, трябва да съобщя, Съобщенията на председателя се отлагат за по-нататък, но бих искал още сега да съобщя, че на последното заседание на координаторите постъпи и поискване и решение на координаторите за леко изменение на процедурата за определене на времето за, глас, за, за изказване в зала. Ще пристъпим към автоматично изключване на микрофона след изтичането на времевия регламент, определен за съответното заседание. Значи всеки оратор, който се изказва, ще бъде лишен от микрофон след изтичане на определеното му време, в случая за днес 5 минути. Моля в тази връзка координаторите да блюстят за спазването на това решение. И ви моля, разбира се, да идвате на време за заседанията, за да не се налагат да започвам заседанието сам със себе си. Така, сега, трета, четвърта, пета, всъщност дискусия е това по повод на изслушвания на три администрации или органи на Европейския съюз – Изслушването проистича от правилника, е, но тук не става въпрос за някакво формално задължение. За нас е удоволствие да изслушаме председателите на, на тези е, финансови органи, администрации на Европейския съюз. Е, the three chair of the ESAS and the three ESAS in general. So uh, my is a not formal and warm welcome. Да, сърдечно приветствам uh, нашите гости. Очаквам uh, uh техните изложения да се съсредоточат не само, както е по правилник, uh, върху дейността от миналата година, а и върху предизвикателствата, които предстоят. Още повече, че за напред ще расте значението на сближаването между надзорните органи в финансовата сфера. Ще започнем с господин Майор, е, председател на смесения комитет. След това ще изслушаме господин Бернардино и господин Енрия. Всеки от тях ще има по 5 минути, след това и вие, колеги, ще имате по 5 минути като вече обявих, времеве, времевия регламент ще се спазва строго. Благодаря, благодаря ви за, за, за е, приветствията, благодаря ви за, за положителния коментар. Е, Отгледотвореността ни е взаимна. Е, значи ще бъдете много строг, спазвайки времевия регламент, значи да пристъпим направо към съществото. Може би ще превиша до някъде даденото ми време ще се опитам да ги спася. През 2015 година, госпожи и господа, е, ЕСМА е, ръководи смесения комитет на европейските надзорни органи. В своето качество на председател на този смесен комитет бих искал да ви запозная с извършеното от нас през последните 12 месеца. Ние все така играхме ролята на форум за координация и обмен на информация между надзорните органи на Съюза. В тази връзка насочихме вниманието си най-вече върху защитата на потребителите и оценката на междуотрасловия риск в Европейския съюз. Освен това, постигнахме сериозен напредък в тези области, които се налага сътрудничество на банковите, застрахователните и борсовите пазари на държавите членки. Да видим с какво се занимава смесения комитет в областта на защитата на потребителите? Ние е, насочихме вниманието си най-вече върху общия мандат по ПРИПС. Публикувахме два дискусионни материала, през ноември ще публикуваме и трети. Постарахме се, чрез основния информационен документ, потребителите да могат да се запознават и сравняват инвестиционни и застрахователни продукти. Освен това, е, съгласувахме и е, работихме по насоки е, за е, регламентиране на практиката за кръстосания пласмент. И най-сетне, сред многото други свои дейности, е, организирахме трети пореден ден на защитата на потребителя във Франкфурт, което ни даде възможност да, да чуем и Сдруженията на потребителите. На второ място, що се отнася до междуотрасловия риск, ние излязохме с два доклада, установявайки основните рискове в финансовата система на Европейския съюз. Главните рискове е, се свеждат до все така продължаващия нисък темп на економически растеж в Европейския съюз, нихвите лихвени равнища, голямата колебливост е, на финансовите пазари и ниската рентабилност на финансовите институции. Освен това, смесеният комитет е, коментира и стопанския риск в банковото и застрахователното дело и набеляза някои мерки е, от ответен характер. На трето място по въпроса за нормативната уредба. Имаме два мандата, е, които приключихме към края на 2014 година за финансовите конгломерати, за директивата за финансовите конгломерати. This month, and we commenced various joint work streams related to the fourth anti-money law. Продължаваме да работим и по други документи, наред е, с тях директивата за борбата с пране на пари. Е, освен това, в отговор на политическата потребност е, за оживяване на пазарите за секуритизация в Европейския съюз, ние публикувахме доклад, установяващ празнотите в нормативната уредба в Европейския съюз регламентираща различни е, деривативни финансови инструменти. Отчитайки е, е, добрите усилия на вашата комисия да подобри бюджетното обезпечаване на надзорните органи, бих искал да ви уведомя, че и тази година работихме с средства под необходимите, за да си свършим адекватно работата. Бюджетът за 2016 година не само не подобрява, в известен смисъл влушава финансовото положение на надзорните органи. И без сериозно преразглеждане на този въпрос от бюджетния орган, ние, надзорните органи, ще трябва да увеличим броя на изоставащите от срока продукти, които се очакват от нас. Надявам се, впрочем, сътрудничеството помежду ни да продължи, както и до сега. Ние във всеки случай се стремим да сътрудничим помежду си по максимално прозрачен начин, е, в съответствие с е, устройствените актове е, на нашите органи. А ние винаги по ваше искане ще ви предоставяме и в писмена и в устна форма намеренията за по-нататъчната си дейност и решенията, които сме взели. Сега, що се отнася до ЕСМА, до надзорния орган за ценните книжа и пазарите? Мисля, важно е да обвържем констатациите за изтеклата година с нашите основополагащи цели. Защо е създаден надзорния орган за ценните книжа и фондовите боси? за създаването е, на финансови пазари, които да са прозрачни, е, предсказуеми и сигурни. За тази връзка трябваше да се създаде единен правилник за финансовите пазари, след което той да бъде наложен еднообразно на всякъде в Европейския съюз, било то чрез конвергенция на надзорните органи, било то чрез пряк надзор на кредитно-рейтинговите агенции и депозитарите. През миналата година, на основата на този мандат, съдържащ се в първичното законодателство, ние издадохме повече от 100 технически стандарта и указания. Всички те допринесоха за повишаване на прозрачността на финансовите пазари и подобряване на поведението на участниците на пазара, което е, е основополагаща линия в цялата ни дейност. В това число МИФИ 2, МИФИР, МАР, ЕМИР, СИРИ и CSDR. Разработвайки правила, които хвърлят светлина върху финансовите пазари, ние преодоляваме информационната асиметричност в интерес както на е, дребните, така и на едните инвеститори за вземането на по-разумни инвестиционни решения, а регулаторът да може да упражнява надзора си по-ефикасно. Що се отнася до изискванията за предварителна прозрачност, например, ние е, проведохме мащабно събиране на информация и анализ е, съвместно с национални регулатори. И тази връзка бих искал да благодаря и на вашата комисия за това, че споделихте становищата си по стандартите за прозрачност, както е, предварителна, така и последваща that the final deliberations of the Board of Supervisors later this month will take these views into account. Consultation and communication is... Консултациите и разпространението на информация са от съществено значение за нашата е, дейност по изработването на правила и ние се допитахме до много и много заинтересовани страни. Дадохме възможност на всички да се изкажат. И наред с е, техническите мерки за изпълнение, ние в дейността си допринесохме и за подобряване, например, на различните ресурсни канали за финансовите пазари на Европейския съюз. Предоставихме информация на Европейската комисия за така нареченото масово финансиране, за секуритизацията и така нататък. Нашата роля ни дава възможност отрано да констатираме най-острата потребност от общ подход. Така, например, за Мефир ние отбелязахме необходимостта от централна информационна система, която да събира информация от близо 300 търговски средища в Европейския съюз. И това е едно ясно решение в подкрепа на единния пазар. Както казах, един наистина интегриран европейски капиталов пазар изиска както единен правилник, така и хармонизирана практика на надзорните органи. Ето защо е, ние по редица начини утвърждаваме сближаването или конвергенцията на надзорните органи. Е, разработихме методика за партньорска оценка на дейностите на надзорните органи, в това число за високочастотната търговия, по въпросите за прозрачността на местните пазари. Наред с партньорските проверки използвахме и други по-ефтини средства, в това число е, въпросите и отговорите и излизането с становище. На трето място ние допринесохме за повишаването на прозрачността е, на е, регулаторната методика. Като продължаваме да работим по усъвършенстването на материята. This year we have most moved closer to what you could call a derivative. И и така, е, тази година можем да кажем, се приближихме е, към един така наречен съюз на дериватите с е, по-последователен надзор на тази търговия. Прозрачността е крайъгален камък на добрия, сигурен пазар на деривати. ЕСМА през 2016 година ще навърши 5 години и до тогава единния правилник ще бъде готов. В съответствие с стратегическите ни насоки, ние ще насочим вниманието към изпълнението на приетите решения. Ще насочим повече ресурси към надзора на дейността на сближаващите се надзорни органи. Така, по отношение на края на единия капиталов пазар, на, на капиталовия съюз, нека кажем, че последователното прилагане на действащата уредба следва да се превърне в солиден крегален камък на това начинание. Благодаря. Да, наистина е, реформата на, на нормативната уредба е съществено значение за изграждането на Европейския капиталов съюз. Е, беше интересно това, което казахте за техническите стандарти, е, за допитването за интересованите страни, това число до Европейския парламент. Аз ви благодаря за, за позитивното отношение към нашите становища. Сега ще дам думата на Андрея Енрия, председател на Европейската банкова администрация. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, голям напредък се постигна по отношение на изпълнението на директивата за капиталовите изисквания и директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Има известно чувство на умора, но сме близо до края. Имаме около 158 технически стандарта и над 170 продукта вече са обект на консултации. Работата по тези консултации трябва да приключи в 2017 година. Нашата работа ще се средоточи най-вече върху ефективното и последователно изпълнение на различните бизнес практики. Други регулаторни въпроси, които са свързани с защита на потребителите, също са в нашия дневен ред. Обеден съм, че сме създали един наръчник, който е обективен, но ответната реакция на банките спрямо новите правила може и да не отговори на нашите очаквания и може да доведе до евентуални неблагоприятни ситуации на пазара. Ние полагаме всички усилия, за да наблюдаваме последиците от новата регулаторна рамка. Аз смятам, че прегледа на правилата и тяхното действие може да доведе до разглеждане отново на гъвкавостта по отношение на единния наръчник. Много от работата на Европейския банков орган е свързана с стандарти и проблемни области, като минималните изисквания за собствен капитал и допустимите пасиви, както и допустимите пасиви. Е, и оценка на дериватите. Искам да кажа, че има забавения по отношение на директивата БРРД и това забавяне е, пречи на изпълнението на новата е, рамка. Европейския банков орган даде своя принос към Съюза на капиталовите пазари. Нашата работа относно простата стандартна и прозрачна секюритизация е, доведе до там, че има сега преглед на съществуващата регулаторна рамка. Направихме и е, отправихме по-скоро съвети към е, комисията. Препоръка свързана с доброто като качество на активите. През 2009 година бяха зададени последните два елемента от реформата, прията в Г20. Неодавна в глобален план се говореше и за общия капацитет за поглъщане на загубите, е, това може да доведе до е, нови е, мерки в това отношение. Европейския банков орган предложи да има цяла поредица от регулаторни мерки с цел да има последователност. Освен това, скоро ще създадем и пътна карта. Полагаме много усилия за стандартизацията на рисково претеглените активи. Това означава, че ще можем да помогнем на надзорниците да предприемат необходимите действия там, където е необходимо. Отделяме много време на принципа на пропорционалност, е, разговаряме с представители на индустрията, е, имаше и един семинар, който се оказа много полезен. Прилагането на принципа на пропорционалност е, в сферата на заплащането естествено е чувствителен въпрос и за да се реши то, ще трябва да има промени в текста на първо ниво. Основната ни задача се свежда естествено до наръчника с правилата и обучението на надзорниците. Ние продължаваме да сме за оповестяване на съответните е, данни и банкова информация. Е, в края на годината ще имаме документ, който ще бъде представен е, за обсъждане на различните банкови органи. Имаме становища по така нареченото групово финансиране, е, имаме и становища, които са свързани с е, така наречената втора директива за разплащателни услуги. И така приключваме и благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря на Ерия за този интересен и изчерпателен доклад. Сега Габриел е, Бернардино. Благодаря господин председателю, благодаря за поканата, което ми дава възможност да споделя нашите постижения, но и затрудненията пред ЕИОПА. Ще започна с най-голямото предизвикателство сближаването на надзора. От 2014 година работим по платежоспособност 2 с целта да гарантираме възможно най-голямата вътрешна последователност при прилагане в ЕСА първата стъпка е бе следната. През 12, последните 12 месеца ние разработихме 18 прилагащи технически стандарти за отчетността, както и два набора от указания във връзка с приложението на Solvency 2 платежоспособност 2. В едни случаи ние даваме от по-ясни правила и, и, и от друга страна даваме възможност на фирмите да се запознаят, за да се избегнат разминавания с националните изисквания. Регулаторната стабилност е отрешаващо значение, но ние много бързо искаме да реагираме и на изискванията за инфраструктурни проекти през, октомври, през юли започнахме консултации, които дават възможност да уточним е, по-конкретни подходи при работата по инфраструктурните проекти. Това ще бъде много централно и за малките и средни предприятия. С цел да разтоварим по-малките компании, прилагаме принципа на пропорционалност. Това е включено в различните модели по платежоспособност 2 ръка, че изискванията за отчетност за малките и средни предприятия да бъдат облегчени. Ние отново през лятото на тази година въведохме един нов начин за различните, за обработка на отчетните документи. Този а, инструмент е, се предлага безплатно и се използва широко в Европейския съюз в подготовка на изпълнението на платежоспособност 2 ние разработихме приоритетни анализи за съответните решения при надзора чрез вътрешно одобряване. По отношение на материалните разминавания, които констатирахме във връзка с различни е, изисквания, и липса на от, е, официални решения и така нататък, също намериха своето решение. Ние получихме и обратна връзка от работещите в тази област. Осъществихме 18 посещения на място. Това бе особено важно, като работихме специално с е, румънските власти за по-добър надзор. Осъществихме и стрес-тест на застрахователни компании на румънския пазар, като разгледахме различни дейността на различни такива фирми. Това бе едно сериозно начинание, което направим, постигна много за повишаване на доверието на потребителите в румънски, на румънския пазар. След това, международните е, стандарти. Ние работихме като катализатор за работата в тази област. Сега, защитата на потребителите като гръбнак на нашата дейност. Работим в съответствие с прилагането на новата директива съгласно и работим с фирмите. Ние разработваме съответна рамка за оценка на риска в рамките на етичен кодекс това се дава възможност на нови оператори да осъществяват постоянен мониторинг на риска, като се правят и съответни прегледи на базата на посочени показатели. Едновременно с това ние работим по европейска рамка – ние търсим от юли месец за напълно прозрачен продукт, който е така наречения ПЕП, който се прилага в Европа в съответствие с изискванията на изискванията за общия капиталов пазар. Сега, Финансовата стабилност друг важен момент. В съответствие с нашия мандат ние осъществяваме координирани общо европейски стрес тестове за за страхователните компании в съответствие с платежоспособност 2. Теста посочва, че този сектор е уязвим е, и трябва да, бъд, да се търси е, и в бъдеще решение на въпросите. Изготвени са редица национални препоръки, които сочат слабите места и координирано и последователно се осъществяват заедно с нашите надзорници за, през май за първи път започнахме дейности, включително а, стрес тест на пенсионните фондове, като например податливост на а, външни фактори, както и вътрешни изненади. Ние събираме количествена информация за различните подходи на надзор ще приключим през първото три месече на следващата година и ще търсим изграждане на, марк, на рамка за устойчивостта на пенсион, за оценка на устойчивостта на пенсионните подходи. И така, с какво ще продължим? Ще работим отстраняване на всякакви материални пропуски при прилагането на платежоспособност 2, особено ако това е, е в ущърп на потребителите. Ще обърнем особено внимание на, потреби... на поведението на операторите и освен това, различните практики на надзор ще се сближават. Въпреки постигнатото до сега, това си остава сериозно предизвикателство. Ние работим е, опорито и се надяваме да постигнем още повече за по-качествена работа в Европейския съюз за вътрешния предвид единния пазар, въпросите вече не се ограничават до националните пазари. Всяка верига е толкова силна, колкото е силно най-слабото извено. Ние се нуждаем от правилен будещ доверие, надзор в полза на инвеститорите и потребителите това трябва да бъде в полза на всички, така че националните органи да упражняват съответен надзор. Това ще бъде в центъра на вниманието ви за следващите, вниманието ни за следващите години. Искам да благодаря изрично на Европейския парламент за подкрепата и опа да постигне своите цели. Надявам се на бъдещо сътрудничество и плодотворни дискусии в името на стабилността и защитата на потребителите. Благодаря. Председателят, благодаря Габриел, благодаря и за това, че се съобразихте с времето. Много интересни въпроси поставяте. Бихме искали да поговорим с вас в рамките на дискусията по конкретни въпроси. Сега, въпроси. При... Имате по две минути за отговор, въпрос и отговор. След това чухвете вече, изключваме микрофоните. Сега дава думата на Бурхарт. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да не стигна до двете минути. Ще изкажа благодарност на тримата оратори за тяхното, техните изказвания, но предвид краткото време имам въпрос само към Габриел Бернардино тъй като съм работил като докладчик по този въпрос. Платежоспособност 2, Solvency 2, в известнията ни форма ще започне да се прилага от януари 2016 година и ще бъде непоклатимо установена. Искам да ви попитам като председател на ИОПА, как виждате вие факта, че комисията поиска от ЕИОПА да наруши някой от заложените срокове за стандартите. Комисията е пазителка на договорите и всички надзорни органи трябва да се съобразяват с действащото законодателство. Искам да попитам, какво мислите вие за предвижданите изменения по актовете по делегация? Минута и 15 секунди, господин председателю. Председателят, благодаря. Габриел. Much, uh, for, and... Благодаря ви, Бурхар, за зададения въпрос. И както вие добре знаете, отново от основните неща от е, гледна точка на ЕОПА и а, е, ние ясно го заявяваме във всички политически разговори, в които сме поканени да участваме, както казах и в изказването си, е стабилността. Стабилността на регулаторните изисквания по настоящим над този етап, когато предстои въвеждането на практика на директивата за несъстоятелността, при през 2016 година не препоръчваме промяна на регулирането. Междувременно бяха направени промени, знаете, по един конкретен въпрос комисията се обърна към нас и ни информира, че възнамерява да внесе известни промени в второто ниво. Съответно бе информиран и парламента и точно по тази причина ние се въздържахме от по-нататъчни действия, за да не настъпи объркване. Предпочетохме да изчакаме и разбира се, непрекъснато общуваме и с комисията и с парламента, при изменение по актовете по делегация, естествено, ние ще отразим резултатите в нашата информационна система. Но, е, общо взето, както казах, ние ще даваме сметка за е, значението на стабилността преди платежоспособност или състоятелност 2. И след това вече е, ще настъпи периода на преглед на изпълнението и евентуално ще отчетем възникнали проблеми. Да, Бурхард, заповядайте. Понеже имам маничко време, искам да реагирам и аз накратко. Аз също предпочитам ЕЙОПА тук в парламента да, ни, да би ни информирала направо защото очаквам отлагане на, на стандартите за приложение. Според мен попадаме в една сива зона. Вече сме в нарушение на взетите решения. И още нещо искам да кажа. Да не забравяме, че парламентът ще има нужда от поне три месеца за проверка на делегираните актове. Държа да го подчертая. Това е кратка реплика, но понеже имахме 5 минути, използвам възможността. Right. Perfect. Така, отлично. Следващият въпрос е от Елиза Ферейра. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред бих искал да ви благодаря на всички председатели на надзорните органи за извършената работа през последните години, полагаща основите на, на една нова дейност. И вероятно бихте могли е, всеки от вас да кажете няколко думи за бюджетните ограничения, на които се натъквате. Предвид от друга страна, исканията, които се отправят към вас. Е, какъв е вашия подход? И а, е, кой от нормативните актове а, би могъл да бъде поставен под въпрос, в смисъл предвид липсата на бюджетно обезпечаване, кой от коя от вашите дейности би била най-вече засегната. По-нататък, <clears throat> един друг въпрос за изменение на, на устройствените актови на, на вашите агенции и за евентуално разширяването на вашите правомощия. Как гледат на този въпрос? На трето място всички вие посочихте необходимостта от хармонизация на националната надзорна практика. Това е сериозно предизвикателство, но доколко вече всеки от трите надзорни органа представени тук е въвел някои мерки, начини на работа за постигането на тази цел за постигането на максимална хармонизация. Тоест, какво правите вие, за да е, можем да твърдим, че наистина хармонизацията е основен въпрос за по-нататъчното развитие на пазарите в Европа. Благодаря си, Майо. Ще отговаря на, на първите ви два въпроса за бюджета и за, за медиацията. Последния въпрос не можах да схвана, за съжаление. Първо, за бюджета имаме обща формулировка е, в е, обща декларация на смесения комитет, е, заявяваща загрижеността на нашите органи за недостига на бюджетни средства за изпълнението на дадения ни мандат – Специално за ЕСМА, колегите ще дадат примери за своите е, ведомства, ние в самото начало е, осведомихме парламента е, за онези неща, с които няма да можем да се справим при такъв бюджет. Ако видите, минало бюджет миналогодишната, извинете, бюджета дискусия. Очертава се подобно неизпълнение и през 2016 година и най-вече изоставане ще се отбележи по тези дейности, които са най-ресурсоемки. Информационното обезпечаване, събиране на информация и така нататък. Има доста нормативни актове, които съдържат изисквания за събиране на информация. Това пък е, задължително трябва да бъде ресурсно обезпечено и като информационни технологии, информационни системи и поради липсата на средства е, ние отлагаме изпълнението, като изоставането нараства. Надяваме се следващата година да понаваксаме, е, обаче предвид е, бюджета за 2016 година, какъвто се очертава той по-настоящем, трудно ще можем да компенсираме изоставането. Изключително важно е, според мен, дейността и бюджетните средства за нея да бъдат съгласувани. Бюджетното обезпечаване и трябва да съответства на възложения по нормативен акт мандат. Ако това е невъзможно, вероятно ще трябва да се приеме, че част от задачите, които са ни възложени, няма да бъдат изпълнени, за да не пострада качеството. Що се отнася до посредничеството, до медиацията, честно казано, не сме пристъпили настъпили, т.е. Не, не, не, не сме имали случаи на официална медиация, но неофициално сме го правили, като спорещите страни винаги са били наясно, че официалният медиационен процес ще бъде крайна мярка, до която така или иначе може да се стигне, ако те не постигнат съгласие. Но за сега по неофициален път е, сме постигали доста добри резултати. Благодаря. Ако имате нещо да добавите, господа, да, по бюджета същото можем да кажем. Бих добавил, че в нашия случай има още един проблем с поскъпването на лирата стерлинга спрямо еврото и невъзможността по регламент да хеджираме, да, да се застраховаме срещу такива курсови разлики. Така че, честно казвам, ние определено е, вече не се държим на вода е, с бюджетните средства, с които разполагаме. Ако не се коригира сериозно бюджета ни, е, определено няма да се справим до година. Определено бихме искали да приключим работата по техническите детайли на реформата и представителите на индустрията, на отрасъла настояват за това. Що се отнася до е, медиацията, е, подкрепям казаното от господин Гигл в доклада му по отношение на задължителната медиация. Имали сме няколко случая и на задължителна медиация, но така или иначе не се стигаше до гласуване. Е, добре е, т.е заплахата от задължителен изход в резултат от гласуване с мнозинство е добър стимул за сторищите органи да търсят съгласие помежду си и в крайна краища да го постигат. Що се отнася по конвергенцията на надзорната дейност, опитваме се да усъвършенстваме инструментариума си. Разбира се, в нашата област банковия съюз е голямото предизвикателство и ние насочваме вниманието си най-вече към две неща. Първо обучението, професионалната квалификация, имаме съвместна инициатива с Европейски е, университетски институт и второто е изработването на опорни показатели – Снабдяването на всички надзорни органи с такива опорни или референтни показатели, благодарение на които те могат веднага да установят дали дадена банка далеч е, е, се отклонява от нормата, е, е нещо, което ние смятаме за важно. За бюджета още през 2015 година при изпълнението на несъстоятелност 2 се оказа, че редица от нещата трябва да отпаднат и в информационната област, събирането на информацията, анализа на риска, след това по обучението на надзорните специалисти от съществено значение за изпълнението на същата несъстоятелност 2. Трябваше да съкратим някои неща и в доклада, който представихме на парламента, сме посочили редица области, в които през 2016 година и по-нататък ще има неблагополучия, ако не бъдем ресурсно обезпечени. Всички, цялата ни аналитична дейност, например, ще бъде поставена под въпрос – А, що се отнася до засилването на, на, на нашата роля по, по, по този елемент на надзорната конвергенция, за страхователното дело въпросът е много важен. Тъй като в, за разлика от банковото дело, в застрахователното дело нямаме такива финансови буфери, които биха могли да преодолеят известни сътресения. Тоест липсата на надзорна конвергенция е, в застрахователната област е, рано или късно ще стигне до нас, до европейското ниво, с всичките последици от това. Аз обаче разполагам с четирима специалисти. Не мога да направя кой знае колко е, с тях. Тук възниква въпроса за вътрешните модели на надзорните органи и наблюдаването им от наша страна е от съществено значение. И последно, надявам се, че през 2016 година е, ще мога да е, докладвам пак пред е, смесения комитет, че сме напреднали в тази посока към надзорна конвергенция, особено що се отнася до конгломератите. Следващия въпрос. Подготвяйки се за това изслушване, господин председател, се оказва в групата, че има доста въпроси, за които няма да ни стигнат пете минути. Та вероятно някои от въпросите ще се наложи да насочим към тях в писмена форма. Както знаем, информационното обезпечаване е от съществено значение за доброто регулиране и надзора и законодателството за капиталовите пазари през последните години усъвършенства в значителна степен задължителното отчитане на финансовите операции, на основанието, че колкото повече информацията, толкова по-лесно се наблюдава системния риск. Въпросът ми към господин Майо от 85-те области по ЕМИР, 81 по МИФИР, 20 и няколко по МИФИД. От всичките тези, е, е, колко наистина се обхващат. Но аз няма да ви запитам това, просто ще ви питам дали сте съгласен да се прилага принципа на стандартизацията и опростяването на информационните масиви и ще използвате ли сегашните си правомощия е, така, че да се стига до далеч по-голяма степен на съгласуваност. И към тримата е, ръководители на надзорни органи, е, е, вие е, всички излязохте е, с е, документи, тълкуващи някои от стандартите, е, които действат. Е, и макар и е, отзвука да е добър, е, добре би било да знаем какъв е процеса, е, който води до тези документи, наречени въпроси и отговори е, колко добре се съгласува изработването му вътрешно помежду ви, така че те да бъдат надежни. Благодаря. Да, благодаря, ще отговоря на първите въпроси за данните, за информацията и разбира се, аз е, съм съгласен, че стандартизацията на информационното обезпечаване е нещо изключително важно, за да могат да, да бъдат ползвани данните решенията, които взимаме, за, например, за централния клиринг, е, особено на дериватите, е, се основават на е, информация от търговските репозитари, т.е. работим вече с сурова информация и тази информация е много полезна за такива сериозни политически решения. Освен това, ние много следим за това е, информационните полета, които се попълват, е, да бъдат правилно определени, да бъдат полезни. Тоест, е, ние непрекъснато мислим за усъвършенстването на, на структурата, на формата на информацията, която събираме и доколкото е възможно, колкото се може повече, форматът да е съпоставим с практиката в други части от света. По-нататък е, всички референтни данни е, за финансовите инструменти, които в края на краищата се използват е, за изчисляване на ликвидността по изискванията за прозрачност. По принцип това е национално изискване, но съвсем скоро ние осъзнахме, че това е област, в която се нуждаем от общо решение. И сега, след известни усилия, всички 30 надзорни органа приеха ЕСМА е, да изработи софтуерното решение и, и, и техническите стандарти е, ще се обвържат с този софтуер. Значи стандартизацията е от ключово значение в тази област. Е, благодаря, ако ми позволите аз да коментирам въпроса за тези консултативни документи, въпроси и отговори. Много важен е, е, е този въпрос. Е, в миналото се приемаше някакво правило, банките започваха да го прилагат и непрекъснато се обаждаха на регулатора, молейки го за тълкуване. Тълкуванията се разминаваха, наистина възникваше въпроса за, за еднообразността. Та, сега този процес е оптимизиран и ако става въпрос за тълкуване на първично законодателство, комисията участва в този тълкователен процес. И ако става дума вече за технически детайли, имаме една мрежа от експерти от националните органи, които разглеждат такива технически въпроси. Те се внасят на вниманието на техническите комитети и вече ако не може да се стигне до решение, въпросът се качва на равнището на, на съвета, на управителния съвет и евентуално решението се взема с гласуване. Ам, в начало а, практиците от, от бранша подходиха с известна неохота, тъй като целият този процес според тях щеше да забави а, много нещата. Но сега, да ви кажа, получих писма от три банкови асоциации, които ни благодарят и, и ни поздравяват а, за това, че а, им предоставяме, макар и не, незабавно, отговори, но всеки случай отговори, които са еднообразни. В нашия процес, начинът по който работим с тези въпроси и отговори е подобен. И той наистина е в основата на последователността, на, на еднообразността. Ние по-настоящем, както казах, изпълняваме е, тази несъстоятелност 2, пораждат се доста въпроси от практиката и така, така подхождаме и ние, както каза колегата, и накрая се стига до единно тълкуване. Но е, да кажа няколко думи и за стандартизацията на информационното обезпечаване и избягването на повторение, на, на, на дублирането. Пак по е, несъстоятелност 2, ние в продължение на 3 години работехме с Европейската централна банка, така защото новите, новите статистически изисквания за застрахователите, налагани от ЕЦБ, да съответстват на нашите. И трябва да ви кажа, че в край на краща постигнахме забележителна ефективност, защото сега Европейската централна банка ще получава същото фактически информация, която ние събираме от отрасъла по несъстоятелност Двете. Съществено значение за избягване на двойната работа. Благодаря, Силви Голар има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, че се отзовахте на поканата. Накратко, господин Рия, първо, ако имате някакъв проблем с поскъпването на лирата стерлига, може да се върнете в еврозоната. Европейския парламент, впрочем, на времето гласува седалището на трите надзорни органа да бъде във Франкфурт. Сега, един въпрос към трима ви по международния характер на вашата дейност. Аз току-що внесох доклад с господин Гиголт го изработихме и друга една колега, доклад за ролята на Европейския съюз в международните финансови организации. Съвсем накратко, смятате ли, че сте достатъчно обезпечени в това отношение? да споделите някои проблеми и вече след като докладът, който споменах, бъде публикуван и на английски язик, аз ще ви го предоставя и ще общуваме по-нататък писменно. Ах, не знам, не знам за преместването на седалището във Франкфурт. По въпроса за международната работа. Много сме внимателни е, за това къде харчим средства и за какви дейности. Работим целенасочено, както може да очаквате. Поставяме ударението най-вече върху агенциите за кредитен рейтинг, дериватите и така нататък искаме много предпазливо да харчим по отношение на международните дейности, по отношение на координацията в национален план. Трябва да има по-добра координация между регулаторите и правителствата в световен мащаб. Следва да се гарантира, че когато в бъдеще се предприемат надзорни начинания, те трябва да стъпват на информацията и опита на международните организации. Благодаря. Андрея, искате ли да добавите нещо? Готов съм да ви помогна и да кажа няколко думи за важния доклад. Що се отнася до нас, ресурсите са нещо много важно. Например, по отношение на работата за еквивалентността – ако не помогнем за еквивалентността в някои е, юрисдикции, банките в тези юрисдикции ще имат по-високи капиталови изисквания. Освен това е трудно да намерим необходимия персонал е, в националните органи, който да работи за различните доклади. Радвам се, че в някои области области има вече извършена работа, например по отношение на секюритизацията или вътрешните модели за оценка на риска. Имаме единен фронт в това отношение в глобален план, но не сме кой знае колко доволни относно ролята на международните комисии. Тук може да се направи нещо много повече. По отношение на международното сътрудничество има добри и лоши новини. Добрите са, че от началото на 2011 година се стигна до споразумение сред надзорниците на ЙОПА да се работи така, че да представяме една обща европейска позиция. И това е много важно, особено когато се създават капиталовите стандарти за застраховането. Лошите новини са, че трябва да ограничим своето присъствие най-вече заради липсата на ресурси. Е, в 20 е, различни области се работи в международен план, но ние присъстваме в работата по две области, защото нямаме необходимите ресурси. И на следващо място ролята на ФСБ. Е, тяхната роля в областта на застраховането става много голяма. Говори се и за участие по отношение на преобразуването. Мисля, че както каза и Силови, ако се постигне на напредък ще е много важно и това трябва да се спомене във вашия доклад. Благодаря Свен Гиголт. Благодаря господин председател. Добре дошли. Винаги удоволствие да разговаряме с вас. Два въпроса много бързо когато погледнем какво сме постигнали в област важността на засиления и по-кохерентен надзор, възниква въпроса дали еднаквите рискови профили се третират еднакво в различните отрасли. Що се отнася до капитала, до ликвидността и до надзорните практики. В зелената книга относно сенчестото банкиране се повдига този въпрос. Искам да разбера какво смятат застрахователите и банките по отношение на факта, че поради ниските лихви застрахователите навлизат в банковия сектор? Мисля, че трябва да се работи систематично относно различните регулатори секторни разлики в секторите. На второ място получил съм един документ от различни лобистки организации, сред които РИАМ. Парламента няма право да получи тези документи. Притеснявам се, че лобистите имат специален достъп до агенциите. Парламента няма такъв достъп. Може ли вашите три органа да обещаят, че ще имат обща политика относно представителите на трети страни и относно прозрачността по отношение на лобистите. Ще обещаете ли, че няма да се насрочват свещи, ако съответните лица не са в регистъра за прозрачност, регистъра на лобистите? Благодаря. Вие сте първи. Благодаря, Свен, за този въпрос. Много важен е той. Както вече казах, е, ниските лихви и ниската доходност е, са обект на анализ е, и ЙОПА се занимава с тези въпроси. Това ще бъде приоритет за нас в следващите години. В нашия анализ ние определяме рамка за макропруденциалния надзор на финансовия сектор и отделяме място и за участие на Европейския съвет за системния риск. Искам да кажа няколко неща тук. Ставаме свидетели на по-голяма стабилност в сектора и това е важно. На второ място, за да се смекчи малко риска, трябва да се действа категорично и на трето място следва да се избягва цикличността. От гледна точка на Засилването на стабилността и избягването на процикличността обаче понякога се стига до противоречие. Ние работим по тези три цели, които очетах, наред с работата по платежоспособност 2, но много може да се направи, особено в контекста на стрес тестовете. Имаме ясни препоръки за това какво трябва да се прави, тъй като имаме ситуация на ниски лихви и ниска доходност. По отношение на прозрачността и единните стандарти в различните отрасли, ще обърнем специално внимание на възможността за арбитраж, ако има такава. Нека да кажа обаче, че що се отнася до калибрирането на рисковете, нещата не винаги са еднакви. Платежоспособност 2 също се основава на оценки на пазара от всички активи в портфейла, така че трябва да сме предпазливи, когато правим съответните заключения. Но и вие казахте, че всичко това е част от прегледа на платежоспособност 2. В момента е, работим по секюритизацията, да се гарантира, че предложенията, които ще представим на Европейската комисия, са е, по-стандартизирани. Благодаря. Нека да отговоря на онова, което каза Свен. Аз е, се притеснявам относно изтичането на информация, защото това води до е, неравнопоставеност сред участниците. Когато се дава възможност за принос от трети страни, е, тя трябва да е еднаква за всички. И не може да се дават е, документи само на някои страни. Трябва да подчертая, че тези документи са документи на персонала, не са одобрени от е, управителния съвет. Знаете, че подобно изтичане на информация е против нашите процедури. Персонала, когато се наема, прави необходимите е, обещания в това отношение. По отношение на изтичанията на информация, не мисля, че те отговарят на нашата политика. Не е лесно, естествено, тъй като документ, документите като цяло се изготвят от е, голям брой хора от персонала. Трябва да има равнопоставеност, естествено, и ако се дава възможност за ответна реакция на нашата работа, трябва тя да е еднаква за всички. По втория въпрос относно срещите с, заинтересовани страни, с представители на индустрията, още през 2011 година казахме, че всички председатели и изпълнителни директори ще публикуват на своята веб страница срещите с лобисти и доколкото знам този принцип се спазва и по-настояще. Андрея, искате ли да добавите нещо? Единственото, което искам да кажа е, че съм напълно съгласен с Габриел. По време на кризата ставахме свидетели на обмен на информация, на събиране на данни на едно място, станахме свидетели на прехвърляне на бизнес в други сектори и ето защо този риск трябва да се следи и риска се е, следи. Благодаря, господин Анеманс. Е, благодаря. От е, името на моята група искам да кажа следното. Може да се отправят критики относно политиката на Марио Драги за печатане на пари е, тази политика е в разрез с това, което се опитваме да направим тук. Два въпроса. Първият е към господин Бернардино. Различни доклади показват, че пенсионните фондове е, изпадат в е, тежко положение, не на последно място поради дейността на ЕЦБ. Искам да разбера, вие ще направите ли нещо в това отношение? Разгледали ли сте проблема? Има ли възможност да се намалят пенсиите, казва оратора. На следващо място, по отношение на ЕСМА. ING и BNP Paribas са е, увеличили своите капиталови изисквания, но има разлики и искам да попитам дали не трябва да има по-високи изисквания или е, е на лице страх, че нещо ще се провали. Е, нещо няма да е както трябва. Благодаря, Габриел. Аз ще започна. Както вече подчертах, е, Ниските лихви са нещо, с което се занимаваме редовно. Трябва да разберете, че има непредвидени последици от е, политиките на макроекономическо ниво и е, паричните политики. Ставаме свидетели е, на риск по отношение на ликвидните средства и ето защо трябва да разгледаме цените на различните активи и да видим какво се случва с дългосрочния елемент тук. Дали има някакви балони или не. Постоянно следим за това и предоставяме е, информация на различните участници. И пишем за всичко това в нашите доклади. Последиците, те са и структурни, вследствие на, на ниските лихви. Ако погледнете живото за страхователните компании, в миналото те предоставяха дългосрочни обезпечения. Сега обаче тези обезпечения са поставени на карта поради съществуващата среда. Най-трудно е да се види каква ще е еволюцията на лихваните нива. И право казахте, че това трябва да се отчете в стрес тестовете. Опитваме се да е, предвидим какво ще се случи. Има два сценария. На първо място продължаване на съществуването на ниски лихви и преоценяване на рисковите премии на пазара. В е, това положение застрахователната индустрия ще е в много тежко положение. Това е кошмарен сценарий. Продължаване на ниските лихви и преоценка на рисковите премии и е, превръщането им е, в е, нещо краткосрочно. Тук ще има сериозно предизвикателство. На второ място вдигане на лихвите. Когато това се случи, ако има известно развитие, то застрахователите също ще имат проблем, защото това движение ще доведе до намаляване на стоеността на активите. В нашите разговори с ЕЦБ ясно посочваме, че да, лихвите трябва да се вдигнат някой ден, но това трябва да стане много бавно, защото иначе няма да се помогне на стабилността на застрахователния сектор. И накрая по отношение на платежоспособността. Има някои компании, които в миналото са имали проблеми с платежоспособността. В нашите стрес тестове ние разглеждаме не само платежоспособността, има около 14% от компаниите, които не изпълняват изискванията по директивата за платежоспособност номер 2, но тези компании е, представляват само 3% от активите в системата. Така че на този етап това не е кой знае какъв проблем. Андрея, много бързо. Да, по отношение на белгийското решение и белгийските банки, за които говорихте. То отговаря за отговаря на гъвкавостта, която имат националните е, органи, когато има опасност от появяване на балон в областта на недвижимите имоти, той не трябва да се разпростира в други страни. точно този принцип защитаваме в случая с Белгия. Притесняваме се в момента, че това, е, което се случва на различните пазари е, е обект на разглеждане по различен начин по някой е, път има прибягване до е, оценка на рисково претеглените активи, по някой е, път има други стратегии, но тук става дума най-вече за аспект, който е свързан с действието на единния пазар. Гунар Хелкман. Благодаря, господин председател. Във с банковия сектор, как гледате първо на въвеждането на така наречените тилак в сравнение с а, а, това, за което говорим до сега, като говорим за а, възможността за въвеждане чрез делеги, делегирани актове. Второ, от гледна точка на надзора и финансовата стабилност. Какво смятате, че липсва в европейските разпоредби, с които разполагаме? Какъв проблем по отношение ефективността на надзора според вас е, е на лице в огромния брой разпоредби, с които разполагаме? Е, Андрея, имате дума за отговор на въпроса за ТИЛАК и в сравнение с МЛ, е, е, е, ТИЛАК се прилага по отношение на системните банки. Всичко останало е отразено в нашите стандарти. Ние неодавна ги е, внесохме в комисията. Имаме общо взето възможност за постигане на сериозна съвместимост. Сега, тук се отчитат положението на всяка банка, така че за банките от системно значение може да се създадат такива условия. Лично аз предпочитам подхода на Европейската банка за възстановяване и развитие. Въпроса за пред, начините за преструктуриране на банките и така нататък, докато ТИЛАК или общия капацитет за поемане на загубите е нещо по-конкретно. Дали възможността за изграждане на холдинги с ТИЛАК? Аз не мисля, че наличните стандарти ни позволяват да го сторим. Чакаме комисията. На втория ви въпрос. Сериозно е. Трябва да проява скромност ние е, тук трябва на първо място да гарантираме вътрешна логика, последователност, е, когато банките понякога имат еднакъв портфел, понякога излизат, се постигат с различни резултати и това разклаща доверието в цялата система. Тук се изисква ние да поработим сериозно. Част от задачите попадат в нашата сфера, други задачи са съответно за банките, трети изискват диалог, за да постигнем по-последователно последователен, консистентен и единен а, надзор. Якоб фон Вайцзекер. Господин е, Ендрия, в контекста на реформата за реконструкция на банките, Специално въпроса, въпроса бе поставена. В началото в реформата се пледвираше възможно, много широки възможности за консолидиращ надзорник на редица банки, когато става дума за консолидация. Сега съветът зае една по-различна позиция е, там, е, която малко отслабва ролята на консолидиращия надзорник. В някои сфери, в други сфери обаче дава възможност на, на местните надзорни органи много сериозни правомощия Кажете ми вие какво мислите, доколко можем да дадем на местните надзорници правомощия да решават на своя глава, да речем, отделяне на част от банката, доколко това решава въпроса отговор. Благодаря за този трудничък въпрос. Това тази инициатива, която има отражение върху различни сфери на нашата работа, говорим и за капитал, ликвидните капитали в различни групи, обединяване и така нататък. Аз лично мисля, че съвместните решения в тази област е са най-доброто решение. Трябва различните компетентни органи да постигнат съвместни решения. Ние ще ги тласкаме в тази посока. Видяхме какво стана по време на кризата, включително и в рамките на някои взети мерки, които се вземаха на национално ниво, които не се стиковаха с други мерки. И колкото по повече напредваме с планирането за възстановяване и преструктуриране на банките, толкова по-местните компетентни, местните надзорници ще бъдат по-готови да избягват такива разминаващи се мерки. В противен случай структур, има структурни изисквания, могат да доведат до разделяне, до сегрегация, която да да се окаже много, е, с много сериозни последствия. Всички сме наясно, че има случаи, е, е, част от групата и е, може да има много сериозна роля на местния пазар, така че трябва да се вземат предвид и мнение, трябва да се вземат предвид на местните органи. Ми, така че съвместните решения, според мен, са най-добри. В случая, когато ЕБО поема ролята на медиатор в различни области, но колкото по-рядко се налага това, толкова по-добре. Ален Ламасур. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата председатели за информацията, която ни предоставиха. Аз имам само един въпрос, е, който по-скоро е адресиран до господин майор и Есмано, разбира се, колегите му могат да допълнят, а именно доколко европейските инициативи, благодарение на които бе прият е, регламент за инвестиционните фондове от рисков характер, инвестиционните е, фондове за дългосрочни инвестиции, са допри... е допринесъл този регламент и тази уредба са допринесли за реализация на инвестиционния план Юнкер. Достатъчни ли са тези вече приети актове или са необходими и други? Благодаря. По управлението на активите. Мисля, че това е една сфера, където можем да очакваме много като сериозен принос за дебата и за економическото развитие и за капита... съюза на капиталовите пазари. И тук въобще сектора може да играе много важна роля, като сериозен финансиращ фактор, като ние очакваме и сериозна възвръщаемост тук. Бих разгледал всички тези сфери още веднъж, защото в последните години този сектор изигра много сериозна роля, трябва да кажа, че и в светлината и на банкирането или извършването на банкова дейност в сянка, там трябва да си отваряме очите, но имаше и сериозен положителен принос е, като разгледаме различните сфери, където има подобрение, е, важният документ е приятия в Рига, така че когато говорим за управление на а, активи в по-ограничен размер, а, трябва да помислим за начина на управление. Тук взета, не, не на правилно решение сега. След това начина по който се формират различните групи. Що се отнася до ЮСИТ, мисля, че там няма ясно разграничение на отговорностите между приемащата страна и външната страна, така че в крайна сметка не бива да забравяме каква е ролята на, за потребителите. Не можем без тяхно участие да не постигне, да постигнем съответно съюз на капиталовите пазари. Но повишаването на достъпа, на прозрачността и за фирмите ще доведе до по-сериозна популярност и по този начин ще може да има сериозен принос на този сектор за економическото развитие. Още повече благодаря, че се има предвид и ролята на пенсионния сектор. Нека чуем Габриел. Да, както сектора за застраховките, така и за пенсионното осигуряване може да даде сериозен принос чрез диверсификация на финансирането и на своите портфейли в крайна сметка аз мисля, че трябва да гледаме на нещата в положителен списъл, но това е част от нашата работа. И нашия съвет е това да става устойчиво. Така че не можем да прилагаме пруденциални правила, и да включим, разбира се, различен на, оценка на риска за инфраструктурата за да не се стига до някакви стимули, които до няколко седмици, мес, години, извинявайте, ще генерират поредния мефор и ще доведе до сериозни затруднения. Това е важен елемент и ние подсказваме решения на Европейската комисия, старайки се да формираме една устойчива база за, за страховките и пенсионния сектор за движение в тази посока. Но разбира се, това е, не става толкова лесно. Ние ще следим как това ще се осъществява на практика през едните години. Благодаря сега отново Елиса Ферейра. Благодаря. Този път ще говоря английски. Имам няколко въпроса. Първо, чухме от господин Енрия, че е, регламентирането и регламента за банките е довело до промяна в е, е, е, ликвите изпълват, изпълняват се редица изисквания и това води до миграция на бизнеса към регулирани пазари. Можете ли да овладеете нещата или тук се отваря все по-голяма празнина и, и вратичка в регламента. За господин Енрия казахте, нещо много важно, че а, относно приложението и изпълнението, какъв, какъв напредък отбелязвате, защото механизма за разрешаване на спорове, например, също буди тревога. Какви са перспективите в това отношените? И още нещо говорите за приложението на принципа на пропорционалност при възнагражденията поставя деликатни правни въпроси. Какви са тези въпроси? И господин Бернардино, е, искам да попитам за ПЕПС. Какво можем да направим, за да подпомогнем практическото прилагане на този продукт като разумна альтернатива на пенсиите. Няма да успеем и давам по минута за отговор, така че на добър ви час в отговарянето. Ще бъда много кратък. Мисля, трябва да сме наясно, че ни лисни, на ниските лихви водят до разрастване на не банковия сектор, не точно заради липсата на уредба, но когато вложителите получават ниски ликви от банките, търсят други източници. Така че много трябва да внимаваме, защото извън банковия сектор е, е подвластен на други правила и може да породи рисково поведение. Това не говори, че има все по-голям риск да не надценяваме нещата, но аз мисля, че инвеститорите няма да бъдат особено дисциплинирани при ниски лихви. Председателят, браво, справихте се. За мен ще е по-трудно. Първо, във връзка с банкирането в сянка, въпросът е, че някои банки разширяват своите експозиции в тази с посока. Особено когато говорим за някои позиции. Опитваме се в момента да разберем, да, да усетим е, за какво говорим. Дали става дума за дълги експозиции. Е, е, казахме вече, че ние разширяваме мрежата, понякога така ни отговаря доста тросното, че искаме много информация. От друга страна пък се опитваме да постигнем съответния баланс между а, набирането на информация и надзор. Но мисля, че Имаме до сега от общо 24 национални органа за уреждане на спорове в 28 държави членки сега, що се отнася до разпоредбите, 16 от тях вече ги прилагат. Искам да кажа, нямаме завършена колегия, която да осъществява тази дейност. Надяваме се процеса да приключи до края на тази година. Но когато е, говорим за това, което трябва да се направи, трябва да кажа, че имаме наистина постигнати успехи, но все още не сме постигнали всичко. По въпроса за възнагражденията. Правната служба на комисията заявява, че някои изискванията на директивата за капиталовата адекватност средствата, е, която, които по-рано се балансираха, неутрализираха, така да се каже, от разпоредби в националното законодателство, не остават актуални в сега действащата законодателна рамка. Така че различните инструменти на бонуси и така нататък ще се прилагат и за малки банки, където бонусите са в размера на няколко хиляди евро, което може да натовари сериозно този сектор. Не зная дали това имате предвид с въпроса си, но според мен за най-доброто решение е да извадим тези малки бонуси от тези разпоредби. Ще говорим с комисията по този въпрос. Um, Съвсем накратко, ние работим по този общоевропейски пенсионен продукт. И целта, разбира се, е да се изгради един действително единен пазар на пенсионно-осигурителни спестявания. Днес системата е доста фрагментирана в национално равнище и според нас има достатъчно данни да се смята, че в край на краища интересът на потребителя би бил защитен в максимална степен при минимална цена, ако се обедини пазар. Което е напълно възможно в случая, според нас а то би допринесло и към едни по-дългосрочни инвестиции, от които европейската економика определено се нуждае. Започнахме допитване по тези въпроси, има конкретни предложения и работим с отрасъла, работим с вас, разбира се, много се радваме, че ни се отдава такава възможност и мисля, че в край на краищата ще излезем с нещо, което да бъде от полза и за европейските граждани да бъдат приобщени, ако щете, в по-голяма степен те към европейската идея. Е, да, да излезе нещо добро за отделния гражданин, този Европейски съюз. Е, понеже откровено казано, състоянието на пенсионното осигуряване в някои страни, държави членки, далеч не е добро. Благодаря. Благодаря. Да, тези въпроси заслужават и отделна дискусия. Те, те са много интересни. Госпожа Данута Хубнер. Ам... Сега, голямото предизвикателство, стабилността на страна, господин председател, според мен е растежът. И понеже нямаме режими за устройство на изпаднали в несъстоятелност институции, като оставим на страна банките, бих попитала господин Бернардино, при сегашното положение какво би станало, ако един голям пенсионен фонд фалира някъде, е, държава членка на Европейския съюз или в еврозоната, какво ще стане? И вторият ми въпрос е, е свързан с е, несъстоятелност 2. Предлага се в законодателство от втори род за преодоляване на новите рискови фактори, които възникват. Както знаете, нерегистрираните на борсата ценни книжа са изключени, което пък на своя ред би затруднило малките и средни предприятия. Вие как смятате? И още един въпрос, имайки предвид, че сега си мисли за нови начини да се ограничи експозицията на банките на държавните рискове. Една от идеите е да се определи лимит за експозиция на отделни държави членки, които лимити ще варират, в зависимост от финансовото състояние на съответната държава. Как се отнасяте вие към такава диверсификация? Благодаря. Да, благодаря ви за въпроса. Много важен, според мен, ако видим каква е уредбата на общоевропейско равнище на застрахователното дело по настояще, мисля, че вратичката, която остава незатворена, е именно реорганизирането или устройството на изпаднали в несъстоятелност. Не, че няма инструментариум, но той е разнообразен на различните държави членки. И този въпрос аз съм повдигнал пред комисията. До сега проблеми, в затруднения са изпадали сравнително дребни е, дружества, но определено възниква въпроса за еднообразното прилагане на, на уредбата, както за несъстоятелност, впрочем, е, така и за е, гарантиране на застрахователните полици. Няма общоевропейско решение, в някои страни има такава застраховка, в други няма. Така че има доста вратички, доста празноти, а по е, постепенното въвеждане на режима по несъстоятелност 2, въпросът беше подробно обсъден на политическо равнище. В самата директива, така наречени Омнибус 2, има достатъчно преходни механизми и ние ще наблюдаваме тяхното действие. Разбирам въпроса ви за нерегистрираните на борсата – но ние не бихме могли да се намесим. В случая това е чисто политически въпрос. А от друга страна, както казах, ние ще наблюдаваме за евентуално непредвидени последици от приемането на тази уредба и ще алармираме парламента своевременно. Благодаря. Ако правилно съм разбрал въпросите, ние не разработваме някакви лимити на експозиция е, които да излизат извън общата уредба за управлението на риск. Въпросът се свежда тук за третирането на държавите по рисковост е, и въпросът е доста деликатен. Но понякога се наблюдава и известно недоразумение. Сякаш е, остава се впечатлението, че сегашната уредба не обхваща държавния страновия риск. Но не е така. Е, във вътрешните модели на много банки за управлението на риска има такъв риск. Той се оценява и управлява. Проблемът обаче е, че нямаме еднообразност. Например, тези е, изпитания за якост, гаранционния буфер, който въведохме още през 2011 година за експозиция на, на правителства на държави, вършат работа и те, и те ще бъдат прилагани. Онова, което не се обхваща обаче е концентрационният риск. Значи някои банки имат прекомерни експозиции към собствената си държава по, по седалище понякога до 5-6 пъти капиталовата база на банката. Това е въпрос и, и, и за него трябва да се следи. Не бих искал във всеки случай да оставяте впечатлението, че е, някакси уредбата в Европа е недостатъчна в сравнение с действащите международни стандарти. Благодаря. Говорите също така за евентуална диверсификация е, е, за управление на системния риск в Европа. Да, струва си да се мисли по тези въпроси наистина. Господин е, фон Вайцека, бих искал да доразвия въпроси на Данута Хюбнер. Тя правилно посочи господин Бернардино проблемът за неуредеността на евентуалните фалити в застрахователното дело. Но и по-нататък можем да отидем. Вероятно се правят някакви обещания, твърдения от страна на застрахователите, които вероятно не би следвало повече да бъдат правени. Не и в такива мащаби. Е, например, някои видове безусловни е, е, застраховки не би следвало повече да се пласират би трябвало поне в някаква степен да бъдат обословени от най-общо макроекономическите параметри. Вие как се отнасяте към такава една идея, че значи да се ограничи разпространението на някои продукти? А, въпросът е много основателен, има така два отговора. От една страна е, както казах, главната ни задача още от 2011 година е, по нашите становища и препоръки във връзка с нисколихвената среда е да е, посочим структурния елемент, именно продуктите, обещанията или ангажиментите, които им поемат застрахователите. И ние ясно сме казвали, че в такива случаи дружествата ще трябва да преструктурират продуктовата си лист. Понеже тези дългосрочни застраховки, дългосрочни гаранции всъщност не са били правилно ценообразувани е, на времето. От гледна точка на несъстоятелност 2, е, е, ако, ако вземете, Значи такива продукти винаги е имало, те обаче сега някак се излизат на, на, на пред в нашето внимание. И мисля, вече има промени и ние непрекъснато ще следим развитието на обстановката. На второ място за пенсионното осигуряване и фиксираните анюитетни застрахователни полици. Реалността е такава. В повечето случаи е, е, това, което се пласира в момента, това, което е, е, е в пасивите на, на е, застрахователните фондове, са именно такива. Анюитетни, дефинирани е, пенсионни схеми. От друга страна обаче, вече се работи за друга продуктова ориентация – и ние е, работим по анализ на дългосрочната устойчивост на вече направените дългосрочни пенсионни обещания или ангажименти. И освен това до година ще проведем такива изпитания за якост на застрахователните дружества и ще обърнем внимание на този въпрос и, и той ще бъде осветен в нашите констатации. Следващия въпрос, господин председател, благодаря на господата за техните експозета. Аз имам въпрос малко по-общ към тримата. Тази година смесения комитет на трите надзорни органа излезе с препоръки за развитие на секуритизационния пазар в Европа в съответствие с идеите на комисаря Хил – за повишаване на заетостта в Европа. И в тази връзка, как бихте могли да се намесите като надзорни органи според вас, е, за да допринесете за общото економическо оживление и благосъстояние на Европа? И как по-конкретно бихте могли да насърчавате секуритизацията? Парламентът чака доклад на комисията за създаването на единен капиталов пазар, което има отношение към секуритизацията. Така че кои трябва да бъдат устоите, така, основата на, на един единен капиталов пазар в Европа? Благодаря. Накратко бих искал да коментирам и, и двата въпроса, и за секуртизацията и по-широкия за капиталовия съюз. За секуртизацията трите надзорни органа наистина работеха съвместно и според нас съвместните ни усилия бяха насочени към издържаността, последователността на уредбата, непротиворечивостта на различните актове. През последните години бяха въведени нови секуритизационни изисквания към нормативните актове за банковото дело, капиталовите пазари и застрахователното дело – и, и така лека по лека се изгражда една обща основа. Така че е, ние е, за това следим. Уредбата на трите сфери е, да бъде съгласувана, що се отнася до секуритизацията. И сме подали своите становища на комисията. По-конкретно от гледна точка на, на моя надзорен орган, ние обръщаме особено внимание на оповестяването, на, на прозрачността на информацията. Както знаете, един от проблемите по време на финансовата криза бе именно този, че инвеститорите не можеха да преценят качеството на подлежащите дългови портфейли. И в основата на борсовите инструменти. Трябва да ви кажа, че тази работа не е особено лесна е, обаче отново се свеждат нещата до ресурсното ни обезпечаване. А, що се отнася до това как общо да подкрепим изграждането на капиталово-пазарния съюз с оглед економически растеж и прочие, е, мисля, лека по лека, стъпка по стъпка би следвало да огледаме различните елементи на европейските финансови пазари и да, и да се наблегне на някои форми, наред с секуртизацията, масовото финансиране, други канали за активизиране на, на инвестиционния процес. И, и както казах в самото начало, еднообразно следва да се приложи реформата на, в областта на регулирането. Голяма част от тази реформа цели стабилизация и защита на инвеститорите. Но лека по лека би следвало да акцентираме върху еднообразния надзор навсякъде в държавите членки. Благодаря. Искам да поставя един въпрос, който колежката Ферейра вече засегна. Преди две седмици излязохме с позиция за бюджета за 2016 година. Вие Говорихте за отражението на сегашното финансиране и какво, какви задачи ще можете или няма да можете да изпълните, ако предложенията на парламента се приемат. Питам се, след като създават, възникват затруднения при приемането и обработката на данните, докъде ще стигнем, ако останем на това ниво на финансиране на вашите институции. Какви са вашите виждания. Дали ще можете в дългосрочен план да изпълнявате своите е, задачи и е, какво финансиране ви е необходимо. Е, Данакоплатеца очаква от вас да си изпълните задачите в тези рамки. И е, искам да попитам и тримата е, наши гости а, какво, кой ще плати за това, ако се откажем от приноса на, на, или вноските на, на националните членове и да въведем, да речем, такси или пък като начало смесено финансиране. Значи вноски от европейския бюджет и съответни такси на економическите субекти. Please, Да видим, а, няколко неща може да се кажат. Първо, вие сигурно знаете, е, е, е, системата на бюджетно финансиране на надзорните органи по-настоящем е, се преразглежда от е, комисаря Хил, е, понеже тя му е, е подведомствена. С оглед подобряването на, наистина на бюджетното финансиране на трите надзорни органа. Е, Важно е, е, разбира се, е, да бъдат намалени и за предпочитане да бъдат изключени вноските на националните надзорни органи, е, понеже сегашното положение е някак несправедливо и нерационално. Ако се увеличи бюджета на Европейския надзорен орган, намаляват бюджетите на националните органи. Така че Ту, още повече тук не става въпрос за прехвърляне на национални правомощия към общоевропейското равнище, а за нарастване на надзорната дейност както в национален мащаб, така и в общоевропейски мащаб. Е, така че е, наистина трябва да бъде преустановена в идеалния случай тази практика на съфинансиране от националните надзорни органи на европейските, но е, да изчакаме какво ще каже комисарят. По-нататък за изпълнението. В край на краищата ам, законодателството е нещо много важно, но прилагането му на практика и чрез а, а, такива второстепенни подзаконови актове а, е нещо изключително важно. В противен случай, ако се изпусне този въпрос, се подронват е, целите на цялата реформа. Благодаря. Други не виждам. Госпожа Суинбърн има думата за следващия въпрос. Благодаря. Изненадана съм, господин председател, че ми се дава възможност да задам втори въпрос. Е, ще задам тогава въпроса, от който почти се бях отказала на вниманието на господин Рейо. Що се отнася до CSDR, е, за централните депозитари. Знаете, Европейският парламент е, винаги е бил много категоричен по отношение на съответно капиталово третиране на по-рисковата практика. И в хода на триалога е, се е, е, е, оказа, просто ние настоявахме, че е, не, не бихме искали да се отделят тези специални инвестиционни дружества от банковите. Важно е да ни кажете как напредва работата ви в това отношение и как поддържате равновесие между как големите изисквания на националните надзорни органи, за да могат да се справят с новата уредба и сроковете, които се очакват от тях. Благодаря. Благодаря много трудна материя се оказа тази. Както знаете, допитахме се до обществеността е, с критерии за изчисляване на допълнителните капиталови вноски е, е, за инвестиционните дружества, които е, предлагат банкови услуги е, И много, отзвука беше широк и в началото на следващия месец ще обобщим и ще излезем със свои позиции. И двустранно с вас бих разговарял, за да ви дам повече подробности. Главното е Главното е да, да, да се изчислява тази е, допълнителна капиталова вноска в съответствие с е, ликвидността. Тук големия проблем е за валутната, е, валутното изражение, валутната деноминация на, на капитала. добре е да се обхванат всички валути, всъщност големите валути, в които възникват експозиции за тези депозитари. Благодаря, госпожа Пълнова има. Thank you, Chair. Um, over the last few months, market participants and... Благодаря, господин председател. През последните няколко месеца участите на пазара и политиците изразиха своята загриженост по отношение предложенията на ЕСМА за МИФИ 2, а именно е, търговците публично да е, котират е, е, своите предложения, т.е. цените на е, търгувания държавен дълг и особено, е, що се отнася до праговите равнища, от които нататък даден инструмент подлежи на изискванията за оповестяване. В този случай имаме един недостиг е, е, на недостатък е, на прозрачността. Когато ликвидността е прекалено ниска, това може да блокира облигационния пазар. Доколкото разбирам, ЕСМА ще предложи този месец технически стандарти за определяне на облигации, които са ликвидни и които не са. Смятате ли, че ще удовлетворите очакванията на отрасъла да намерите една е, ефикасна система, която да балансира двете изисквания от една страна за ликвидност, от друга за прозрачност. И в случай, че тази система не бъде приета, какво друго сте готови да предложите на вниманието на отрасъла и на, и на европейските институции? Благодаря. Справо изтъквате, че прозрачността на пазара е много важна част от МИФИТ и МИФИР. ЕСМА винаги е защитавала позицията, че прозрачността и ликвидността на пазарите на облигации е нещо много по-различно от други пазари. Е, трябва да действаме целенасочено и е, трябва да има подходящото калибриране, защото ако не го направим, може да се намали ликвидността на, на пазарите. Тази тема получи много внимание сред управителния съвет и на пазарите две неща. Първо, ако погледнете МИФИТ и МИФИР, ще видите, че законодателя иска да внесе повече прозрачност на пазарите на облигации. Предполага се, че ако се действа предпазливо и се подобри прозрачността, може да се стигне до по-голяма ликвидност, тъй като инвеститорите ще участват на различни пазари по-охотно. Знаете за този дебат относно кофибия. Трябва да се вземе решение по този въпрос все още. В крайна сметка, само малка част от пазара на облигации ще се счита за ликвиден и ще бъде подложен на изискванията за прозрачност. По-настоящем само 5% от пазара на облигации ще отговаря и ще се подлага на тези изисквания. Ако неочаквано, след като системата вече заработи, се появят странични нежелани ефекти, е, в крайна сметка, благодарение на техническите стандарти ще можем да внесем промени и ако се внесат такива промени, ще се обърнем към вас, за да може и вие да дадете вашето становище относно тези технически стандарти и интервенцията. Благодаря. Кора фан Нойвенхайзен. Благодаря, господин председател. Взимам повод от е, казаното от колегите Данута Хюбнер – и господин фон Вайтзехер, който ме гледа в момента. Търсенето на доходност. Справо идентифицирахте този феномен като един от най-опасните с оглед на ниските лихви. Първият ми въпрос е следния. Какво точно се случва сред застрахователите и пенсионните фондове, е, що се отнася до търсенето на доходност? До известна степен всички тези проблеми се дължат на намаляването на задълженията Какво трябва да направят надзорниците е, в случай на недостиг? И последният ми въпрос относно доклада за рисковете. Там се казва, че надзорниците трябва да имат цялостен подход относно оценката на платежоспособността на различните застрахователни дружества и пенсионни фондове чудесни думи, но какво означава това? Това означава ли, например, че трябва да има по-голяма гъвкавост относно е, намалените ставки или трябва да има по-цялостен подход, по-дългосрочен подход, когато се изчисляват нивата на платежоспособност? Какво точно имате предвид? Благодаря, много важен въпрос. По отношение на доходността. Следим какво се случва и от количествена и от качествена гледна точка. От гледна точка на количеството опитваме се да съберем данни, цифри и в края на годината ще знаем много повече за действителността. Цифрите не показват е, масово търсене на доходност или масово отклоняване от е, нормалното инвестиционно поведение на застрахователите. Качествените анализи, които правим и диалозите с националните е, представители показват, че има прибягване към нетрадиционни форми на действия. по-голяма експозиция към кредитите, инфраструктурата също се възстановява. Започваме да ставаме свидетели на подобни феномени и се надяваме, че в края на годината ще имаме конкретни цифри и данни и ще ви дадем по-ясна информация. По отношение на пасивите, и онова, което се обсъжда в рамките на платежоспособност 2, това е част от режима, режима по платежоспособност 2 и по Omnibus 2. Целта беше да се справим с процикличните елементи в един режим, който е много по-пазарно последователен. В Omnibus 2 ясно се вижда, че тази така наречена forward rate трябва да бъде стабилна в течение на времето, за да се е, избегне процикличния характер на пасивите. Нашия подход по отношение на кривите на рисковете по платежоспособност 2 е следния. Ще използваме анализа за калибрирането по дългосрочните ставки, който беше използван от парламента във връзка с Омнибус 2. В същото време, когато използваме и разглеждаме методологията за, за изчисление, ние ще проведем консултации вече има такива консултации. Целта в крайна сметка ще бъде да се промени методологията, колко години трябва да се вземат предвид, какви фактори ще използваме, как да се оцени дългосрочната реална възвръщаемост и дългосрочната действителна инфлация. Всичко това е процес, който тече в момента, процес на преглед – По време на, на този процес, преминаването от платежоспособност 1 към платежоспособност 2 е, трябва да се обърне достатъчно внимание на всички елементи, които са част от оценката на въздействието. Що се отнася до цялостния подход към пасивите и платежеспособността. Тук е, става дума най-вече за пенсионните фондове, защото по отношение на застрахователните дружества в режима вече са предвидени съответните мерки, е, преходни периоди, периоди на възстановяване, какво трябва да се направи, критерии издадени от ЕЙОПА и така нататък. Що се отнася до пенсионните фондове обаче, знаете, че директивите не предвиждат такъв анализ на платежоспособността. Работим по цялостния подход за платежоспособност на пенсионните фондове и се опитваме да вземем предвид действителността в оценките, защото действителността е ясна. Когато се погледнат дългосрочните ангажименти по по-реалистичен начин, има само два начина за финансиране. Или се увеличават вноските, или се а, намаляват а, изплатените средства. Няма чудеса тук. И тук а, трябва да има голяма доза прозрачност. Това не означава, че ние искаме да има гъвкавост от страна на третирането, от страна на, на надзорниците. Не, но за да има дългосрочни решения, трябва да има цифри и трябва да има по-реалистична оценка. Това наричаме по-реалистична оценка на пасивите на, на фондовете. Петър. Благодаря. Последният ми въпрос е към господин Енрия. На 14 април тази година приехме изпълнителния ви директор тук и говорихме за по, по член 136 проекта стандарта Заставаше дума за въпроса за малките и по-големите рейтингови агенции. Стандартите определят определени показатели тук. Въпросът е дали при оценката на една агенция имаме пряко прехвърляне или резултатите на всички рейтингови агенции е, е, са е, определящи за това дали агенцията може в бъдеще да дава оценка 3А. Е, а сега в стандартите се е записано, че това е възможно и за малки агенции да влязат на пазара, което до сега бе трудно за тях. Искам да попитам тук по този въпрос е, правени ли са някакви корекции, защото според нас това бе в ущърп на малките агенции в Германия, изкривяване на конкуренцията и това би затвърдило е, доминиращата позиция на големите агенции, която трябва да се разчупи. След това още нещо за техническите стандарти. В крайна сметка там заляга принципа, че ще има един гратисен период, за което по-малките агенции да могат да съберат необходимите данни. Предвижда се, така, предвиждаше се такава възможност. Как виждате вие нещата? Oh, Благодаря, Андрея. Благодаря за този въпрос. Е, чувствителна тема, тя се обсъжда, имаше писмо от ваша страна, подобни разговори водим и с комисията. От гледна точка на пруденциалния надзор, нашата цел е да има изискване, което да отразява оценката на риска на ЕЙОПА. Тази оценка е толкова по-стабилна, колкото по-стабилни са доказателствата и данните. За някои агенции може да е по-трудно да изпълнят изискванията, когато става дума, например, за рейтинги от най-висок клас. Това не трябва да пречи е, на агенциите да работят, но може да има известни затруднения. Както и вие казахте, сега работим по едно предложение и се опитваме да намерим точното равновесие. Гратисният период е онзи елемент, по който работим с цел да се намери това равновесие. Още нещо, което много ни занимава, последователността на отношението към различните агенции за кредитен рейтинг и е, секюритизацията. Трябва да намерим пътя напред и гратисния период може да е точната стратегия. Работим по това. Позволете ми да добавя, че ние правим същото нещо. Гратисния период ще се прилага и по платежеспособност 2. Благодаря, казва председателя. Много искам да ви благодаря. Благодаря на Стивън, на Андрея и на Габриел за този толкова полезен разговор и размяна на мнение. Няма как да направя обобщение. Много, много важни въпроси бяха засегнати и ще продължим да разговаряме по тези теми. Остава ми само да подчертая следното. Ресурсите. Отбелязваме си казаното от вас – Логиката изисква да ви подкрепим в това начинание по този въпрос. Това е изключително важно, защото ако искаме да постигнем целите, именно да се справим с големите бъдещи предизвикателства, трябва да имаме система от европейски надзорни органи, която да е достатъчно добре финансирана. Така че по тази тема ще ви подкрепяме и естествено ще продължим разговорите и в бъдеще. Благодаря ви още веднъж за тази толкова интересна размяна на мнение.

съобщенията и гласуването. Ще има съвместно заседание е, идния вторник. Е, ще разговаряме с Юнкер, с е, Пьер Московиси, с Маргрете Вестагер. Темата ще е данъчни въпроси. Утре от 3 до 5 след обед ще има размяна на мнение с представители на националните парламенти. Темата ще е доклада за европейския семестър. залата ще трябва да претърпи някои промени, за да се даде възможност на всички наши гости да седнат. Това е много важен въпрос. Размяната на мнения с националните парламенти. Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Приемане на проект на графика на заседанията на комисията ЕКОН за 2016 година. Имате текста. Ако няма възражение, календара ще се счита за прият. Благодаря. Стигаме до точка 8. Повторно консултиране. по точка 8, да. Както знаете, колеги, има споразумение по директивата за преразпределението. Тя вече не се нарича директива за застраховане, за застрахователно посредничество. Искам да благодаря на Вернер Ланген. Ще гласуваме по именно гласуване. Такава е процедурата. Преди това обаче от името на господин Ланген Даунтон на Бургхард Балц. Благодаря, господин председателю. Господин Ланген пътува за Брюксел, но е попаднал за дръстване. Затова ме помоли да кажа няколко думи. Ще бъда кратък е, предложеното компромисно решение за нова уредба на застрахователното посредничество може да се приеме нашето и парламентарно изискване за минимални стандарти в защита на потребителите, като, както за квалификация, така и за регистрация на посредници. Нашите изисквания са изпълнени, което е много отрадно. Могат да се посочат още доста точки, всички ние ще ги съгласуваме. Вернер Ланген изрично ме помоли да благодаря на докладчиците в Сянка и особено на сътрудниците от секретарета Юфанесън и е, Малика моли да групат комисията, господин Ланген, да подкрепите това компромисно предложение. Председателят благодаря. Аз също ще подкрепя казаното от господин Ланген в благодарност на секретарията за чудесната подкрепа, която ни оказаха. Има писмо разпространено сред всички и така. Гласуваме, но нека първо да направим техническа проба. Моля, включете апаратите си. За Добре, ето, работи. Сега можем да пристъпим към гласуване. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. 35 гласа за, 4 въздържали се. Много добър резултат. Така че, разбира се, това трябва да се потвърди в пленарно заседание за директивата за застрахователното посредничество. Имаме съгласие на първо четене. Сега точка 9 от дневния ред. Ще започна с контрола на делегираните актове и мерките за изпълнение във връзка с документа ПРИПС и за инвестиционните продукти и така нататък. Сега контрола бе осъществен. Ще имаме възможност да обменим мнения по повод предложеното от комисията. Знаете, че мерките, предвиждани от комисията, са изключително важни. Днес ще насочим вниманието си към а, регламента, към пакетите с инвестиционни продукти. Това е съответния регламент това е сериозна стъпка напред по пътя към защитата на потребителите. Разбира се, предполага транс с а, а, браншово и отраслово коопериране, така че тук ще работим а, с, с, съвместно с други комисии. Така че тук а, решението ще предполага сериозно съгласуване с с регламента за финансовите пазари МИФИР. Днес ще разгледаме документа от 25 1 юни, препубликувано трите агенции, именно техни, този документ дава възможност на участниците да направят, за заинтересованите страни да направят своите коментари, както и във връзка с рисковете на 17 август изтече срока за представяне на мнение. Както разбираме, трите агенции в момента анализират резултатите и изготвят предложения за технически стандарти, които очакваме към края на март следващата година. Очакваме те да засегнат е, редица важни за заинтересованите страни въпроси. Отново ще помоля господин е, майор да вземе думата, както и господин Свен Гентнер, е, който е от съответната генерална дирекция. Господа, очаквам от вас в рамките на 10, максимум 15 минути да ни информирате след това с е, екипът за преговори ще ви поставим въпроси. Чувам, че първо представителя на комисията иска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, господин председателю, господа членове на Европейския парламент. Благодаря за възможността да ви информирам е, за развитието е, на нещата след приемането на регламента регламента. Идеята е проста. Е, нормалните спестители в Европа искат да знаят какво ще получат за парите, които са вложили. Това е ключов документ, който за първи път съдържа информация за всички видове инвестиционни продукти, които не се закупуват директно от инвеститора. Те се отнасят за структурни продукти, инвестиционни фондове, различни видове за страхователни и осигурителни фондове. Всичко това е идеята, е ръководено от идеята да, види, да се види какво ще получи инвеститората. След 31 декември до година поведението на инвеститорите трябва да отговаря тези изисквания. Да, това е наистина сериозно за начинание. Трябва да поберем всичко това в рамките рамките на три страници. След съгласие на, с парламента и комисията миналата година, ние работихме много сериозно по този ключов документ. Обеден съм, че ще ви даде по-подробна информация по въпроса. Аз искам съвсем накратко да обясня какво свърши Европейската комисия в подкрепа на агенциите и да подаде информация за ключови информационен документ. За да може тази информация да е наистина полезна за потребителите, ние проведохме едно изследване сред потребителите. То бе изготвено специално, за да ни покаже каква информация е най-понятна за потребителите, какво им полага, помага най-много да сравнят различните продукти. Десет бяха държавите членки, в които проведохме изследването. Те с разнообразен профил, географски и всякакъв друг. Отчитаме и различната степен на развитие на тези пазари в тази област. А, така че и ние разключихме различни продукти е, инвестиционни фондове с профил живото застраховане, свързани и друг с застраховането, други форми на договаряне, както и е, инвестиционни е, форми. Резултатите не са окончателни, те са само временни. Когато говорим за риска, потребителите предпочитат ясни, простички показатели. Не обичат много подробности и много подкатегории. Представянето на риска е един от основните ключови рискови моменти тук. Прости показатели, както за юстиц, например, са най-понятни за потребителите. Те искат да видят едно степенуване на риска от 1 до включвайки всички рискове, без всякакви е, раз, разбивки по пазарни рискове, кредитни рискове, рискове на ликвидните средства и така нататък. След това, ключовият документ трябва да се ориентира към сценарии за бъдещето, да не съдържа исторически данни. Тези сценарии са най-понятни, когато боравят с нетни цифри т.е. след приспадане на разходите. Освен това, потребителите предпочитат таблици, а не диаграми и графика. Те, другите ги затрудняват. Те трудно разбират различните видове разходи, те текущи, евентуални, други видове разходи. Потребителите искат простичко представяне и общи суми, а не разбивки. Е, така че ние завършваме в момента изследването, предвиждаме да го публикуваме през октомври. От сега съм готов, разбира се, да отговоря на предварителни въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Гентър. Сега ще дам думата на господин Стивън Майор. Благодаря, господин председателю. Наистина ще обобщя свършеното до сега от трите организации. Колегите от ЕОПА също ще помогнат, когато дойде ред да отговаряме на въпросите ви. Уважаеми евродепутати, госпожи и господа, радвам се, че имам тази възможност като а, председател на смесения комитет, да ви информирам за проекта за технически стандарти. Работата ни по този ключов информационен документ е един от най-крупните ни проекти до сега, особено в светлината на защитата на инвеститорите и потребителите. Аз вече казах, че понякога европейските граждани не съзират ползата от нашата работа. Ние започнахме с подготовка през 2012 година и след това засилихме по усилията си след април 2014 година и постигнато политическо споразумение бяха публикувани два дискусионни документа и резултати от изследването, които проистичат от информация от потребители, академични средове, е, е, кръгове. Очаквайте следващата ни публикация през ноември. Освен това, ние е, до голяма степен почерпихме информация от изследването на Европейската комисия, за което чухте. Тук е много важно да чуем гласа на истинските потребители. Мисля, всички сме съгласни, че съдържанието на документа ще определи неговия успех. До сега се спираме на два аспекта. Надяваме се да постигнем е, резултат в срока до края на март до година. Но в хода на работата стана ясно, че е, има пряка връзка между резултатите и необходимостта от преработка документа. Така че е, ние смятаме, че е добре да съгласуваме сроковете по всички, не за всички, така че да постигнем изпълнение на е, срока 31 март. Ще ви информираме текущо. Три основни въпроса искам да спра, като трябва да кажа, че е, дискусията в агенциите продължават. Така че предстои да изготвим консултативен документ. Искам обаче да кажа пределно ясно на къде вървим и ще се радвам да чуя всякакви коментари от вас. Първо, риска от обнародване и свързаните с това моменти. Първо риска. Очевидно показателите тук ще бъдат много важни за потребителите. Търсим възможно най-подходящи начини да отразим показателите на риска и нивото на риск на отделните продукти. Ние ще се ръководим от обратната връзка и реакцията на потребителите. Тук ще се стремим към простода на представенето. Методология. Три са подходите, които все още обмисляме. Една възможност е да се използват количествени и качествени критерии, докато другите два се опират на чисто количествени моменти. Внимателно разглеждаме в момента дискусионния документ, за да постигнем най-доброто решение и да обхванем всички видове пакети продукти. Държа да кажа, няма съвършено решение, винаги ще има е, договорки колкото по-мал, по-малко е дискриминацията, разбира се, толкова по-голям може да бъде понякога и рисковия профил. Но ние се надяваме, че крайното ни предложение ще представлява сериозно решение на по пътя към разкриването на риска. Сега разходите. Знаем, че при вземане на такива решения понякога потребителите не, не обръщат необходимото внимание на е, разходите. Те трябва да намерят определено място в ключовия документ. Е, това е обаче особено важно, когато се сравняват разходи на различни продукти с различна структура на разходите. Тук работим много сериозно. Основната цел е да дадем сбита и ясна информация относно разходите, като включим и имплицитните и експлицитните разходи така че трябва да се отчитат еднократните разходи и текущите разходи. Ние смятаме, че по този начин ще създадем равни условия за всички. Ние трябва да отчитаме, разбира се, и особеностите на отделни продукти. Хубав пример е, например, биометричния риск. Тук трябва да отчитаме колко е важно да се им информират инвеститорите, когато се осъзнае типа на риска. И накрая, разкриването на потенциални приходи. Вземаме предвид няколко е, сценария възможност, конкретен сценарий или комбинация от двете. В първия случай предлагащите продуктите ще посочват какви са възможните резултати, без опит за прогноза на резултатите. Във втория случай ще се е, очертава потенциалния приход. И в двата случая информацията може да, или да бъде или не разкрита в ключовия документ ние ще търсим е, отново мнението на потребителите, като ще се стремим към простота. Надявам се, че това кратко представяне ви бе полезно и с интерес очаквам вашите въпроси. Председателят, благодаря господин майор. Сега давам думата на господин Байкс. Господин Нидермайер трябва да изтръгне, да напусне заседанието в 6 без 5. А, добре, значи ще останете добре. Благодаря, господин председател. Е, знаете, регламента за е, информирането на инвеститорите е законодателен текст, е, в който Европейския парламент пожела да внесе необходимото равновесие, за да постигне по-ефикасна защита с изчерпателна информация за инвестиционните продукти, които понякога са твърде сложни и разнообразни и носят специфичен риск. На времето Европейския парламент изрази своята загриженост за това, че информационните документи на първо място нямат за цел да помогнат на инвеститорите, а по-скоро на организаторите на подписката да пласират своите продукти. И съответно е, коментарът ни е съществен в това отношение, е, като се търси обратен уклон на този документ в подкрепа на отделния инвеститор. Така, сега бих искал да чуя отговор на въпроса за евентуалното разпределяне на е, приходите с оглед рисковата характеристика на всеки отделен финансов инструмент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 Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer les, les avantages relatifs à cette approche par rapport aux quatre autres, ainsi que les obstacles identifiés à sa стандартизация? Сега, що се отнася до препятствията за стандартизацията и най-вече трудностите, които са свързани с качеството на надзора върху информационния документ. Благодаря. Господин Нидермайер има думат. Благодаря, господин председател. Благодаря, че се съобразихте с а, моя график. Аз ще задам въпроси тук от а, името на госпожа Петикайнен. Е, тя първо е, благодари е, за извършената отлична работа, която отразява изцяло решенията от първото ниво, от първия род, както и пожеланията на парламента. Съгласно е с анализа на трите вида риск, пазарен, ликвиден и кредитен. Добре би било трите риска обаче да бъдат представени на една диаграма или по някакъв друг начин, който дава възможност за по-висока степен на, на съпоставимост. Освен това, госпожа Петикайнен смята, че е особено важно рисковата динамика да се отрази в времето. Така, например, за случая за блокираните активи, е, ако те са свързани с дългосрочните е, финансови показатели на едно петролно дружество, например, е, рискът би бил значителен, но само в дългосрочен план. И това би следвало да се има предвид при разработването на рисковите показатели. И още в тази връзка се пита дали е обмис обмисляна евентуална визуализация на представенето на обобщените показатели. Има ли вече някакви мнения от изследване на потребителите? Е, според госпожа Петикайнен, по-нататък вариантите на доходност следва да бъдат съгласувани с вариантите на е, себестойност. Така трябва да се представя себестойността, че тя да бъде максимално ясна за потребител. В миналото е, се е констатирало, че древният инвеститор твърде трудно може да се ориентира в понятието кумулативна или с натрупване себестойност. И това се отразява върху съпоставимостта както на еднократните, така и на кумулативните разходи. Това са въпросите. Моля да влезете във връзка с госпожа Петикайнен за отговор. Госпожа Свинбурн има думата. Благодаря, господин председател. Аз бих искала да се изкажа от името на нашия докладчик Сянка, господин Камал, който е възпрепятстван. Аз няма да е, смятам обаче, че липсата на колегите в залата е проява за на не особено оживен интерес. Е, надявам се е, посетеността на това заседание днес е, да не отразява нашата заинтересованост. Доктор Камал ми даде своите бележки. Много от въпросите обаче вече получиха отговор, за което ви благодаря. Общо заето нашата цел е документът да бъде дружелюбен за потребителя, за читателя, като му дава възможност да сравнява инвестиционни продукти в Европа. И това, че вече се води второ обществено допитване от смесения комитет, е проява на вашата ангажираност. Би било добре е, да се продължи това допитване до, до обществеността, до заинтересованите страни, преди да се стигне до окончателния текст. В допълнение към резултатите от изследването или тестването сред потребителите, представени от Европейската комисия днес, мисля, можем вече да поискаме окончателен доклад, който да бъде представен на вниманието на нашата комисия, тъй като констатациите биха били от значение не само за въпросният е, нормативен акт, а и за други за напред. Е, освен това, въпроса за е, агрегирането на разходите е въпрос важен, както вече казаха колегите от социалисти и демократи. Давам си сметка също, че потребителите биха предпочели една цифра. Но от това не би следвало е, да се заобикалят изискванията за оповестяване на отделните разходи, които попадат в тази глобална сума и които биха представили интерес за инвеститорите. Така че известна разшифровка на е, сводната информация е необходима, за да се постигне съпоставимост по някакъв начин трябва да се добави е, този втори информационен пласт по желание на отделния инвеститор. Освен това, и когато говорим за МИФИД и за връзката с тази материя, нека кажем, че е, разходите за транзакцията би следвало да се свежат до минимум по мифит. Но е, от това не следва, че единствено число би следвало да бъде универсален показател за ефективността на документ. Аз си давам сметка, е, че е, надзорния орган се опитва да постигне съгласуваност между е, информационните изисквания по МИФИТ и тези по ПРИПС и желая успех на това начинание. Освен това трябва да видим какъв е обхвата на ПРИПС по, по, по, по номенклатура от продукти. Добре би било да се изясни този въпрос. И последен въпрос, който вече бе осветлен от части, що се отнася до рисковите класове. Доктор Камал допуска, че тази класификация ще се основава на същата по информационното обезпечаване на колективните инвестиционни схеми и толкова по-добре. Ние се нуждаем от такъв един опростен анализ на риска, за да не първо в интерес на потребителите и второ, за да не се отежнява задачата на емитентите. Благодаря ви, госпожо Суинбър. Господин Гиголт има думата. Благодаря, господин председател. Аз е, бих е, ограничил изказването си само до нещата, които не се казаха до сега. Е, благодаря ви за посветеността и старанието, с което говорите. Един документ от три страници, оказва се, сега следва да бъде придружен от документ от 160 страници, за да бъдат осветлени само два от въпросите. Това е достатъчно показателно. Нали? Колко наистина Голяма е задачата за упростяване, за постигане на разбираемост. От е, една страна може да опорочим е, е, действието на пазара, от друга страна пък е необходимо да предпазим потребителя от разпространението на нискокачествени продукти. Сега тук имаме различни варианти на представяне на себестойността. От моя гледна точка е, според мен един от вариантите, е, който използва е, аналогичен показател, се, би се разбрал трудно от потребителя, за разлика от единния глобален показател. А, дали, напрочем, не бихте предпочели нещо по-престо, нещо, нещо по-просто, а именно за е, е, е влиянието е, на инвестиционния е, показател върху общата стойност на инвестицията. По-нататък, какви са рисковете и възвръщаемостта съответно? Е, това е, е един от информационните обекти, е, които следва да се дадат на потребители, а именно различни варианти на резултатност. И тези варианти Разбира се, е, могат да се окажат високо експертна работа и аз се питам как е, ще се гарантира сравнимост на различните варианти, които представят емитентите на финансовите продукти. Трябва да има някакви стандартни критерии и какви ще бъдат те е, е, на комисията явно въпросът ти е смешен, да, да кажете да се посмеем и ние. Но така или иначе, какви ще бъдат тези стандартни критерии и как ще се направи така, че те, те наистина да вършат работа? И накрая, що се отнася до рисковец. Тествали ли сте кредитния и ликвидния риск? И ако да, какви резултати получихте? И накрая бих искал да подчертая, че макар и да е, сте се занимали преди всичко с два от е, въпросите. Нали? Е, целият въпрос за устойчиви инвестиции е особено актуален и парламентът все така настоява да се изработи надежден критерий за оценка на твърдението, че една или друга инвестиция е кавички, така, както се нарича, устойчива. А, ме ми се ще комисията да работи вече по съответната делегация, за да е, се занима и с това. Това е от съществено значение, е, е, за да се спрат от една страна спекулации, така наречената екологосъобразност или устойчивост, а от друга страна да се стимулира пазар. Благодаря. Сега да чуем първо комисията в отговор. Um, so if I understand correctly, I'm mostly going to answer to the last question. Значи аз ще отговоря преди всичко на, на, на двата въпроса, последните за а, цената, т.е. за разходите и за доходността. А, значи, е, не е ясно кой показател ще използваме. Дали става въпрос за възвръщаемост по доходност или по някакви други показатели. А, е, трябва заедно с надзорните органи да помислим е, и да, и да намерим най, най-подходящия, най-дружелюбния вариант. Сега, вариантите на по, по финансова резултатност, това ще оставя на колегата така наричената устойчива инвестиция в текста на, на, на ПРИПС, на информационния материал се говори за това и ние внимателно следим какво се казва. И сега ще е възможно в информационния материал да се включи информация за, за тази екологична устойчивост, която ще подлежи, разбира се, на надзор – Просто наблюдаваме и освен това имаме едно на ум, че действа и клаузата за преглед, ако се наложи тя да бъде задействана. Благодаря. И сега председателя на ЕСМА. Първо няколко общи бетлешки. Пределно ясно е, че информационният документ следва да обслужва инвеститора, а не просто да рекламира продукта пред него. Знаем, че по-настоящем инвеститорите са изложени на сериозен риск от непълно разбиране на инвестиционния продукт, който им се предлага. И това трябва значи да е акцента, е, осведомеността на инвеститора, така че той да вземе осведоменото правилно решение. Много от бележките, които ние ще имаме предвид, разбира се, се отнасят за една трудност, на която всички се натъкваме, а именно информация да бъде колкото се може по-проста, колкото се може по-агрегирана, да, да бъде по-разбираема. От друга страна обаче, колкото повече се агрегира е, е, една информация, е, е толкова повече расте риска важна информация да не стане, е, да, да, да се скрие, да, да, да, да не е видима. Значи тук имаме различни видове рискове, ликвиден, пазарен, кредитен и така нататък. От друга страна обаче, според предпочитанията на инвеститора, разбивката на такива рискове може да има значение, може да няма значение. После въпроса за разноските. Как се агрегира? Например, застрахователният елемент като разходно перо е съвсем различен от другите разходни позиции – и, и пак възниква въпроса за съпоставимостта. След това, дали разхода ще се дължи е, в наличност, т.е. в брой, или като прихващане от, е, от доход. Това са неща важни, разбира се, за инвеститора. Да, би трябвало да се предпочита простотата на, на една агрегирана информация, от друга страна да се внимава при, в този процес да не изпадне важна информация в интерес на инвеститор. Ние възнамеряваме през месец ноември да публикуваме проекта от технически стандарти, които ще станат окончателни през март до година. За обхвата един от висящите въпроси, все още гледаме и юридически как стоят нещата, е за включването или изключването на дериватите. Е, нямаме все още окончателно решение. За устойчивостта, очевидно, като показател това ще бъде заложено в информационния документ. Въпрос наистина е обаче кога основателно може да се твърди, че един продукт е устойчив или не. Нямаме мандат е, да отговорим на този въпрос. За сега ще трябва да съгласуваме с комисията за да ни се възложи да е, изработим критерии за оценка на твърдяната от е, емитента устойчивост. А и накрая, е, що се отнася до различните показатели за доходност на документа или за разходност на документа, е, според нас е, е, намаляването на доходността е по-добър показател, защото отчита целият жизнен цикъл на продукт. И още няколко думи на колегата Тим. А много, много от е, нещата се казаха. Важно е тук да подчертаем, пък и не е изненадващо според мен, че 100 и повече страници в обяснение на документ от 3 страници сме поднесли, тъй като много от нещата са нови, самия обхват е нов. До сега не е имало не, не е правен опит да, да бъде е, регламентиран такъв широк кръг от, от е, инструменти и продукти. Е, и ако вземем вариантите на доходност или на, на резултатност на инвестицията, сериозно е предизвикателството да се за, за, за калибриране на информацията и доколко задължителна трябва да бъде тя. Колкото по-предписателно се отнасяме към сегашната е, обстановка, толкова повече е, нараства риска е, да не обхванем нещо, което може да се появи на пазара утре. Нашият опит най-вече сочи, че най-висока степен на предписателност следва да има по отношение на трите варианта, най-вече, т.е. неутрален, най-лош и най-добър. Благодаря. Не виждам колегите, някой от тях да желая да каже още нещо. Така, сега значи ще се обмисли от направените забележки и е, до 31 май 2016 година се очаква е, да бъде представено окончателно становище на комисията. Толкова за днес. Утре започваме в 9 часа сутринта с разглеждането на проекта доклада за дейността и надзора на институциите за